Уважаеми колеги, бих искал да днес да почетеме един известен французин. На 85 години в събота почина Мишел Рокар, наш бивш колега, човек, който беше верен на своите идеи. Той продължи своята битка за защита на своите идеи, за и искаше парламента и членовете на парламента да работят за добрите каузи в името и за благото на нашите съграждани. Аз лично си спомням неуморният борец, чи, чийто офис беше до моя. Той беше бивш министър-председател, но се държеше като обикновен депутат. Той е, неговите колеги се възхищаваха от него. Той беше и председател на комисията за развитие, за култура и за заетост. Е, Франция днес губи един голям убеден европеец, един държавник. Спомняме си споразуменията от е, Матиньон, които позволиха да се разреши спора в Нова Каледония и да, прекратат, да прекрати насилието. Той той също така работеше за развитието на Арктика, защото имаше визия за бъдещето. Днес ние почитаме един франц... известен голям французин. Много ви моля да станете и с едноминутно мълчание да почетем неговата памет.